заседанието. Ще приветстваме с добре дошли а, гости от цял свят. Приключихме а, с точки 4, 5, 6, 7 и 8 от дневния ред. Voilà. Euh, on me dit que c'est ce micro qui fonctionne, qui est lié à la caméra. Euh, euh, и така, дадоха ми сигнал, че камерите вече са включени. Е, изчерпахме точки 5, 6, 7 и 8 и сега сърдечно приветствам с добре дошли посетителите ни. Искам е, да ги призова да пазят тишина и тихичко да заемат местата си, защото ние продължаваме работата си по точки 10, 11, 12, 13 и 14. Искам да дам думата на Барбара Матера. Тя ще представи няколко много важни проекта за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. И така, Барбара, имаш думата. Благодаря много, господин председателю. Вземам думата, за да обясня на колегите как мобилизираме Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в тези 6 конкретни проекта в Испания и Полша. Ще се опитам да говоря по-бавно от обикновено, защото не винаги успяват да ме следват преводачите с темпото ми. Първият проект е за 528 работници, съкратени в 66 е, предприятия е, в строителният отрасъл в Испания. Сумата е 1 милион 422 хиляди евро. Второ, втория проект е от Валенсия. 350 работници, е, съкратени в 143 текстилни предприятия. Общата е, сума за тях е 2 е, милиона и 60 хиляди евро. Третият проект пак е от Испания, но от Арагон. Там 1154 а, са работниците съкратени в 593 търговски предприятия. Тук сумата е 1 милион 560 хиляди евро. По-нататък за 508 работници в автомобилостроенето а, в Испания а, също а, са включени в един а, проект. В същите рамки. Продължаваме с полските проекти, които ще ме затруднят с произнасянето на имената. Първият е за Виелкополския автомотиве, автомобилно предприятие в Полша. Там а, също има съкратени работници. а, идва а, има още по-трудно име, а, Цигелски Познан. полско предприятие, съкратените работници, в които 150 хиляди евро са необходими за целта. В декември в пленарната зала ще се гласуват тези предложения. Миналата седмица внесох още две предложения за Германия и Словакия. Тях имах възможност също да представя. И две изменения, които бяха внесени от колегите Хаук и Алваро. За съжаление, те не са тук и няма да могат да се обосноват. Аз съм за първото а, изменение, което те а, предлагат а, с оглед на дългосрочните а, договори. И съм убедена, че работниците ще приветстват едно такова изменение, внесено от колегите Алваро и Хаглунд. Не съм обаче настроена положително към второто предложение за изменение от е, същите съвносители Алваро и Хаглунд, защото тук се е, говори за взаимно допълване на средствата от Глобалния е, фонд за приспособяване към глобализацията от една страна и Европейския социален фонд. Според мен, това може да се изтълкува като възможност за злоупотреба на средствата от страна на държавите членки. Пак казвам, за съжаление колегите не са тук, но двата фонда действително взаимно се допълват, без обаче в никакъв случай да припокрива целите си. Фонда за приспособяване към глобализацията е по-нов фонд, по- изчистена е процедурата, докато е по-тежка административната процедура в Европейския социален фонд, който е част от структурните фондове. Няма да навлизам в повече подробности за двата фонда. Просто се опитах да обоснова защо съм против внесеното от тях второ изменение. Благодаря, господин председателю. Благодаря на колегата, госпожа Матера. Благодаря за много ясното и кратко представяне. по всички тези предложения за финансиране на три проекта в Испания и два в Полша. Вие също така посочихте е, още два проекта в Германия а, и Словения. За тях ще се гласува по-късно. Има ли въпроси по а, доклада на госпожа Матера? Видимо не. Тогава можем да преминем към гласуване. Нека веднага да гласуваме двете предложения, които а, бяха представени от госпожа Матера току-що. Това са а, точки 19 и 20. Има и две изменения внесени в тази връзка. Първото изменение е от господин Алваро и от господин Хаглунд. Те не присъстват в момента. Докладчика е за изменение едно. О, извинявам се. Искам да информирам току-що влизащия съвносител, че докладчика е за. За, против, благодаря, въздържали се, приема се. Изменение 2. Госпожа Матера е против. За, против, въздържали се. Господин Хаглунд е сам. Аз не гласувах, така че няма да ме преброят в гласуването и сега гласуваме по текста на госпожа Матера като цяло. По точки 19 и 20 за, против, въздържали се, един глас против, един въздържал се. Добре, приема се Честито, добра работа свърши госпожа Матера. А сега се връщаме към проект на коригиращ бюджет номер 9. Можем да го разгледаме заедно с точки 17, която е за мобилизиране на средства от фонд Солидарност за Португалия и Франция. Давам думата на докладчика. Sorry, Извинете, господин председателю. Господин Бърге трябваше да се тръгне и той ме помоли да спомена, че той подкрепя това предложение, както и аз. Имам предвид е, финансовите последици. Въпреки това трябва да кажа, че има някои проблеми. Трябва да гласуваме положително по въпроса. Но трябва да, да изразим едно оплакване относно източника на финансиране, така както го предлага комисията. Спомнете си колко трудно беше през последната година да се приеме европейски план за възстановяване на економиката и как да се финансира този план. Сега виждаме, че тези средства се използва за съвършено различни цели. Понякога тези спешни искания от страна на комисията да бъдат създадени нови възможности, не винаги се оказват оправдани в последствия. Например, тук става дума за нови енергоисточници и защо те трябва да бъдат финансирани от Фонда за солидарност. Става дума за ниски разходи. Следва да се отчитат все пак и трудностите, които изпитват европейските денакоплаци. Или по-добре да планираме в бъдеще, или по-добре да харчим наличните средства. Това го очертавам като проблем. Въпреки това обаче напълно подкрепям направените предложения и приканвам членовете на комисията да гласуват в подкрепа на предложението. Благодаря, господин докладчик. Вие сте докладчик както по юридическите, така и по финансовите аспекти, въпреки че по един от тях Раймен Бьогър трябваше да бъде докладчик. Видях, че влезе генералния директор на Генерална дирекция бюджет на Европейската комисия. Дали това е било халюцинация? А той излязал. Жалко, защото можеше да види, че Комисията по бюджета от време на време успява да приеме бюджет. И по-сериозно сега. Мога да направя констатация, че в съвета има доста спорове, свързани с процедурите и прочие. Не е действало обаче достатъчно твърдо по въпросите, които е трябвало да бъдат поставени за участието на националните парламенти в бюджетната процедура съгласно протокол първи към Лисабонския договор и прилагането на системата за ранно предупреждение. Въпросът опира до това дали съветът може да си позволи да загуби още 8 допълнителни седмици, за да поиска становището на 27-те национални парламенти и двете камери на законодателния орган в някои от а, държавите члени, за да може да се прецени дали да отпусне спешна помощ а, за Португалия или за Франция в случая. както се казва, сумом юст. Тоест, крайното право довежда до крайна несправедливост. Затова ние бихме искали съветът да отчете тези неща. Сега искам да се върна към този коригиращ бюджет. Този въпрос обаче ще възникне по отношение на бюджет за 2011. Като се има предвид провала на померителната процедура. В съвета трябва да се види дали да се продължи удоволствието от тази процедура като се предвиди срок от допълнителни 8 седмици. И сега след тези бележки искам да подложа на съвместно гласуване точки 16 и 17. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Един против. Въздържали се? Няма въздържали се. В такъв случай този случай се мобилизира фонда за солидарност в двата случая за тези две страни. И така, сега трябва да преминем към точка 21, която се отнася относ, отново за отпускане на средства по бюджет 2010. Господин Сориан е докладчик и по този въпрос. Имате думата. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Благодаря, господин председател. Ако съм добре информиран, има две предложения, които трябва да гласуваме и можем да гласуваме с моя подкрепа. Ако не греша, имам предвид 37 и 38, ако те се отнасят до Словения и Германия. Има други искания, които ще бъдат гласувани на следващото ни заседание. Има едно предложение, което е доста спорно и което изисква известни пояснения. Става дума за номер 58 това е една дълга история и ми се струва, че Европейската комисия е загубила около 4, даже малко повече милиона евро в някои не много ясни банкови операции. И фалита на банката доведе до завеждането на съдебно дело. И трябва да ви кажа, че предвид на скромните ми интелектуални възможности не мога да разбера какво означава грешка в законодателството с въпросителна. Искам да получа някакво юридическо пояснение, за да разбера точно какво се е случило и защо трябва да се урежда този проблем чрез трансфер от бюджета. Аз не съм готов да подложа на гласуване този въпрос. Много добре. Благодаря, господин докладчик. Бяхте много ясен. Ние ще гласуваме само по трансфер 37 и 38, които всъщност отговарят на финансирането за двете операции, които ни бяха представили току-що и ще ги гласуваме амблок веднага. Кой е за? Кой е против? Има двама против. Не знаехте за какво гласувате, но гласувахте. Тоест, когато имате съмнение, гласувайте с не. Благодаря. Въздържали се? Приемат се. Относно въпроса, който постави господин Сориан, дали може представителя на Европейската комисия да даде устен отговор сега? Имате думата. Благодаря, господин председателю. Тук е колегата ми Лейн от главна дирекция бюджет, който каза, че темата е много сложна и съм сигурен, че той може да обясни нещата по-добре, за да се внесе по-голяма яснота. Благодаря, господин председател, господин докладчик. Имам възможност сега да обясня и това, което беше казано от докладчика. Това е един случай, който се отнася до 1998 година, когато е извършено едно плащане, а, плащане към неправителствена организация от страна на комисията. Тази неправителствена организация е била в се е помещавала в бивша република а, Югославия. Бяха направени след и три транжа от а, плащания в банката на бенефициента. Сумата възлиза на 3 милиона евро. Ние веднага чухме за това. Бенефициента не е получил в крайна сметка е, средствата. Правната служба на комисията се занима с този въпрос. Имаше експерти адвокати, които се занимаха с това плащане, за да видят какво се е случило и в крайна сметка се стигна до там, че средствата бяха възобновени, възстановени. Беше извършено второ плащане. Бенефициента отново не Второто плащане беше признато от бенефициента Имаме едно плащане, което е било изключено от бюджета, от счетоводния баланс. Банката се съгласи да възстанови средствата и в началото обаче на 1999 година промени мнението си. Имах, последваха години, през които ние искахме средства да бъдат възстановени и в крайна сметка комисията се е, реши да отнесе този въпрос към съда и в крайна сметка ние изгубихме делото. Грешката в законодателството, а именно да грешката в законодателството ни даде възможност да направим второто плащане, което беше получено от бенефициента. В крайна сметка ние твърдяхме, че банката е отговорна за това сумата да стигне до бенефициента. Но е, е, решението на Брюкселския съд беше, че средствата са били получени от банка посредник. То... И по тази причина ние не можем да държим банката отговорна за това. Банката, която е със седалище в Брюксел. И така парите изчезнаха. Е, и следите изчезнаха. Ето защо беше трудно и отне толкова много време да проследим целия процес до а, бив... процес, който е протекал и е стигнал а, до бивша Югославия. Но това плашене беше изклю... из... изключено от а, счетоводния баланс. Трябваше да се погрижим да се възстановят а, тези 3 милиона евро допълнително. Но в крайна сметка не успяхме да възстановим тези средства. Направих, внесохме обжалване на това решение. Второто, което искам да кажа, е свързано с а, други средства, които а, трябва да бъдат възстановени и са свързани с а, външните служби на комисията. Мога да уверя комисията, че средствата са свър... средствата, които а, са свързани с разходи по пътувания, командировъчни са изключени от а, тази сума. Това са суми, които не са били а, приспаднати директно от бюджета. И това е вторият трансфер, който беше споменат. Благодаря, председателю. Благодаря, господин директор. Вашите обяснения бяха много ясни. Първата част е малко криминална и нашия докладчик ще се свърже с а, вас, така че а, да се сглоби логиката на нещата. И така толкова по трансфера на средства от комисията. Следващия е, доклад, свързан с други, е, с други раздели на Владимир Манка. Трансфери за парламента и омбудсмана, както и за сметната палата. Се тика двора аудиторов благодаря. Тук става въпрос за трансфери, свързани с Сметната палата 2004 година. А, е станало а, това. Беше внесено искане за по-нататъчни процедури в клас Б. Трябва да, а, с цел да се засили ефективността. През последните 5 години нещата бяха одобрени, така че тези промени не са свързани с финансови разлики и разлики, с разхода на повече финансови средства, така че няма проблем. Pas de, pas de Non, non, non. Pas de questions euh, Bon, bah, je soumets au vote. Qui est en faveur Добре, тогава нека да гласуваме за, против, въздържали се. След като имаме два гласа против, приема се. По член 47. Тук относно омбудсмана. АД 6 две позиции АД6 трябва да бъдат а, преструктурирани в две постоянни АД6 позиции. Бюджета не трябва да се а, изменя, ето защо ви призвам да гласувате за. Е Няма бюджетни последици за, против, въздържали се, също се приема. Има ли други искания? А, има още едно. Заповядайте, господин Манка. Става въпрос за трансфер, който се отнася до Европейския парламент. Средносрочна стратегия в областта на ИТЕР беше гласувано, че трябва да създадени нови а, позиции в Люксембург и в Брюксел. 7,8 милиона евро, 3,8 в Брюксел и повече от 4 милиона в Люксембург. Аз става въпрос за бежичен интернет. Аз имам два уреда, които ползвам. Без тях просто нещата няма как да функционират. В... Питам се обаче тези 4 милиарда евро плюс оперативните разходи 1,2 милиона евро за двата града. Питам се дали това е ефективно. В петък получих цялата документация и стана и ясно, че нещата не са толкова прости. Днес говори с господин Лафоре, с генералния директор, отговаря за иновациите и а, го попитах, когато тези средства искаме да ги използваме в Страсбург, не трябва ли да бъдат заложени в финансовите перспективи и да се види каква е възвръщ... възвръщаемостта на инвестициите. Но так такава точка нямаше в тази докумен... документация. Едва сега получих документацията господин Форбе и ако той се намира в залата, искам да се обърна към него, за да ни обясни какъв ще, е каква ще е економическата ефективност използването на тези уреди за бежичен интернет. Благодаря. Генералният директор е тук. Извинете, имате думата. Е, господин председател, напълно подкрепям е, председателя. Тогава после ще поискам думата. Може ли сега? Не. След отговора. Господин генерален директор, имате думата. Искането за трансфер проистича от две решения на бюрото – едното поиска от генералната дирекция да се проучи възможност за разширяване на бежичната мрежа и на второ място използването на бежичен интернет в пленарната зала. Има финансови предимства, има и предимства от технологична гледна точка. Финансовите предимства са очевидни. Мобилната технология е, е силно напреднала и вече е част от парламентарната стратегия за пълна мобилност на членовете на парламента. Говорим за ам, бежична система в сградите и в непосредствена близост. Разходите за роуминг а, са изключително високи. Ето защо беше предложено а, членовете на парламента да имат а, достъп по бежичен път, което е съвсем основателно. Има персонални компютри, айпадове и някои други нови устройства. Ще се появят и други до година и те не могат вече да се свързват с кабел, за да получат достъп до интернет. На тях им трябва бежичен достъп. Това е още една обосновка, още е, един довод в подкрепа на предложението. Друго предимство е намаляването на хартията, която е, се използва тук в парламента, защото е, всички документи на парламентарната комисия могат да бъдат достъпни чрез лаптоп, интелигентен телефон, таблет, iPad или каквото и да е друго устройство. За целта обаче ни трябва безжичен, безжично покритие в Страсбург има пленарни заседания, има е, заседания на политическите групи, на парламентарните комисии. За това е, ще се използва бежичното покритие и от гражданите, които все по-често посещават парламента. И най-сетне, известна ни е системата Елвис, която се използва в пленарната зала и на екран се следи информацията – но само най-основна информация е дадена там. Кой е оратора в момента, кой е следващия и ако бъде разширена системата и обхване пленарната зала, то тогава ще може да се крани всички заседателни зали и интерфейсът ще е много гъвкав, което ще означава, че ще имаме мрежа а, с възможности за различни работни места. Ще трябва обаче да се монтират климатици, защото устройствата излъчват топлина. По наши разчети използването на такива екрани във всички заседателни зали с оглед на индивидуалната конфигурация ще изискват 4000 евро на работно място, което означава 41 милиона общо за Брюксел и Страсбург. А като го сравним а, с а, сумата, която се предлага тук, очевидно къде е финансовата изгода. А, имаме и удовлетворяване на изискванията за по-голяма мобилност на членовете. Иначе казано имаме финансови, технологични и политически аргументи. Господин Сурян. Аз поисках разяснение, аз съм готов да подкрепя първоначалното предложение, особено като знае, че сега изпитваме известни трудности с бюджета за следващата година. Ако отложим част от решението, кой знае кога ще можем да успеем да вземем такова. Затова аз моля моя съдокладчик е приятел да прояви малко гъвкавост. Аз имам доста трудности в Страсбург, когато особено каня стъжанти, те идват със своите лаптопи, а ние имаме само стационарен компютър. И е трудно да намерим място, където да заседаваме. Благодаря. Господин Хартунг има думата. Благодаря, господин председателю. Няма ли да е чудесно, ако всички евродепутати работят усърдно върху портативните си компютри, докато върви заседанието. Защо изобщо говорим за наемането на външни експерти? Нямаме ли достатъчно вътрешен ресурс? И каква ще бъде общата сума за проекта, ако бъдете одобрен? Благодаря. Господин Фернанш. Благодаря, господин председател. Ние винаги сме за високо качество на законодателството, за добрата производителност. Затова евродепутатите трябва да имат нужните средства, за да могат да се вършат по най-добър начин работата. И след това пространно обяснение, предоставено от генералния директор, аз нямам никакво съмнение, че трябва да подкрепим тази инициатива, тъй като става дума за продуктивност преди всичко. И това ще ни помогне да постигнем целите 20-20-20 относно енергоспестяването в Европа. Благодаря. Господин генерален директор, искате ли да отговорите на въпроса на господин Хартунг? По първия въпрос, мисля, че той се отнасяше за разходите за проекта. Това е огромен инфраструктурен проект, което означава, че фирмите трябва да работят, докато вас ви няма тук, т.е. през нощта, когато няма заседания на комисиите. Трябва също да свалим всички тавани в коридорите. Това не може да, да стане само с вътрешни ресурси. Разбира се, нашите специалисти могат да наблюдават а, а, как вървят нещата, но това е огромен проект. Относно разходите, разчетите са на базата на търг, който вече е обявен. И вие сте избрали най-ефтиния вариант? Да, това беше търг за закупуване на оборудване. Търгът беше проведен през 2005 е, Има рамков договор, който позволява гъвкавост е, при закупуването на оборудване. Такова оборудване, от каквото се нуждаем. Но а, е, беше подложено на процедура на провеждане на публичен търг. Председателят, е, докладчикът, какво е вашето мнение? Вие предлагате да се одобри? Благодаря за обясненията. Искам да кажа на господин Сориан, е, че аз съм достатъчно гъвкав. Е, имаше много въпросителни и в крайна сметка проблема трябва да бъде разгледан от гледна точка на економическата ефективност. Тези аргументи чухме. Чухме обясненията им от страна на генералния директор. Разрешаването на всеки проблем ще изиграе важна роля. Депутатите ще трябва да имат възможност да вземат едно рационално решение. Времето, което прекарваме в Страсбург е много кратко, което защо се питам дали това ще е ефективно. А, именно инсталирането на такава система. Дори ако можем да говорим чрез тази безжична интернет връзка, разходите едва ли ще бъдат оправдани. Bien, je vous remercie. Добре, благодаря. Да, действително, само една седмица месечно прекарваме в Страсбург и въпросът е дали там разполагаме с всичко необходимо, за да си вършим работата. Мисля, че можем да преминем към гласуване. Докладчикът е за. Кой е за? Моля да гласува. Кой е против? Двама. Въздържали се? Този трансфер се одобрява. Докладчикът, господин Манка. Няма други трансфери, нали? Имаме още една последна точка от дневния ред. Всъщност, господин Сториан, междувременно комисията отправи искане и аз искам да ви информирам, че има един дълъг списък от трансфери, които се искат, но те са а, отложени. Те се отнасят най-вече за мобилизация на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Има искане за 4-5 такива случая. Единият от въпросите беше обсъден, свързан с а, а, фалирата банка. Трябва да изчакаме. Освен това, секретариатът не е готов да се гласува и по останалите. Молбата от, а, молбата от комисията, или по-скоро въпросът е дали ще можем да гласуваме следващата седмица в Страсбург. Аз не виждам предвидено извънредно заседание на Комисията по бюджета и би било доста необичайно. На 1 декември е предвидено гласуването. Въпросът ми към комисията е дали те ще фалират и ако смятат, че ще фалират без този трансфер, да защо са направили това искане едва на 5 ноември? защото това е сериозно искане и ние не можем да отговорим на него толкова бързо. Гресле има думата. 61 дек. То попада също в тези трансфери, които господин Ласло искаше да отложи. Това желание е свързано не само с един трансфер, а и също за едно преструктуриране на цялата бюджетна линия – бюджетна линия, която предвижда средства за кандидат членките на Европейския съюз. Този бюджет трябва да бъде прозрачен, а той не е такъв от самото начало. Ще е много добре, ако чуем от страна на комисията каква е тяхната представа. Не знам как ще можем да дадем съгласие за освобождаваната отговорност от тези бюджетни линии. Трябва да знаем как се съставя този бюджет. Е, виждам, че има проблеми с бюджетния остатък, остатък но Искаме ли да имаме един бюджет, при който не знаем какво се случва с е, тези средства, като един голям казан, в който всеки мята пари отляво и отдясно? Аз Смятам, че нещата не а, вървят на добре. Благодаря на госпожа Гресле. И тя отговори на въпроса на господин Соян. Ние не сме в състояние да предприемем този трансфер на средства. Това трябва да стане до декември. На, нашето заседание ще бъде на 1 и 2 декември. Дали а, да направим едно заседание на Звърен заседание следващата седмица. Но искам ясно да заявя, че тогава няма да говорим за трансферите. Сега а, приключихме с а, трансферите на средства и сега Моника Холмайер, политиката Европейската служба за външна дейност в Нигер. Уважаеми колеги, става въпрос за един имот, върху който трябва да се изгради а, сградата за мисията на Европейския съюз, но в момента в сградата която съществува там на втори и на трети етаж, се помещава банка Интернационал Нигер. 41 служителя е, работят и проблемът е с сигурността. Сградата е обществено достъпна и е, е изложена на опасност от е, терористични атаки. Комисията а, смята да потърси други альтернативи. Трябва да проявим разбиране, защото не искаме нашите сътрудници, служители да бъдат а, застрашени в отделните части на света. Беше предвидено да закупим имот, който е между две посолства в един много сигурен регион. И там, ако сградата бъде изградена, проблемът със сигурността няма да е толкова голям. Сградата ще може да бъде ограничена и обезопасена. В момента 117 милиона Над 1 милион струва имота. Ние ще се опитаме да придобием по-добър имот от този, който а, имаме в момента в Нигер. Ce qui veut dire, euh, Madame le rapporteur, comme nous sommes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 Добре, отбелязвам това. Ще гласуваме госпожа Халк. Само един въпрос. Като слушам тук как се говори, че банката трябва да се напусне, защото не е достатъчно сигурна. Искаме ли една крепост да построим там? Да, може би, но въпросът е какво си представяме ние по отношение на делегациите. дали сега става въпрос за парламентарната делегация или делегацията на комисията, няма ли а, възможност за обществен транспорт или той не е желан, или да има а, а, не е така, както в София, например, където ние сме в английското посолство и всеки, който иска да си вземе брошурка от нас, минава през скенер. Сградата е обществено достъпна, но относно другите сгради трябва да се занимаем спешно с темата за а, климатичната инсталация, за дневната светлина и така нататък. Старата сграда не е добра като работно място за сътрудниците. Искаме да, по, да се изгради една хубава сграда, но тя да не е като крепост. Разбира се, всеки, който иска да дойде при нас е добре дошъл, но искаме все пак региона да е безопасен. Инге. Инге има думата. Въпросът на Юта не е толкова лош. Тук става въпрос е, за назначения в външната служба. Ще има нови назначения и може би ще е добре да, да имаме преглед и поглед върху това какви сгради ще се използват, как ще са обезопасените, къде ще бъдат построени. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Искам да помоля комисията да отговори по този проблем. Той не е толкова спешен. Имаше други по-спешни въпроси, свързани с бюджета през 2011 година. И стана ясно, че външната служба няма да разполага със средства от самото начало. Относно Нигер, когато се предоставя един е, имот, е, има шанс от 5% там да се намира нефт и 50% е вероятността да има уран. Така стоят нещата. Ако има там уран или нефт или каквото и да е, то ще е, може би, под френската резиденция, защото тя е в непосредствена близост. Bon, alors, sous le bénéfice cette observation importante. Добре, като вземаме за сведение този много важен коментар, докладчикът предлага да не даваме е, становище. Господин Хартонко обаче настоя за такова. Кой е съгласен с е, докладчика да няма становище? Благодаря. Против? Господин Хартонк и госпожа Андрисен са против. Въздържали се? Ами, приема се предложението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 Има една причина, поради която трябва да побързаме и има про сградни проекти, при които съществуват проблеми. Искам да се спра на няколко неща, свързани с неутралност на самата площ. 31 000 квадратни метра трябва да бъдат освободени и да бъдат заети нови 46 000 18 000 квадратни метра ще бъдат застроени отново, а останалите 20 000 квадратни метра за тях не е и ясно. А, и комисията се притеснява да не би служителите да са много натясно. Бюджета обаче е недостатъчен и трябва да се придържаме към принципна за неутралност на площа. Искам също така да посоча темата свързана с неутралността на бюджета. Въздействието и не е осезаемо върху цялостния бюджет – Цялостната организация на сградите не е обмислена изцяло. Трябва да се имат предвид разходите за найем, за аренда и в тази връзка каква трябва да е цената на квадратен метър. Разходите не са известни все още. На трето място аспекта със сигурността. Този проблем може да се разреши. В някои сгради има супермаркети, които представляват опасност за сигурността. При две сгради обаче няма супермаркети или ресторанти вътре, така че проблемът може да се разреши, но разходите ще възят на 3,3 милиона евро, но ми се струва, че те ще са малко повече. Нека първо да получим окончателните суми, за да знаем какво ни струва всичко това в крайна сметка. Относно правния аспект и преговорите за бюджета за 2011 година. По този въпрос все още нищо не е ясно как ще се провежда финансирането. Външната служба има а, правно, правно основание, но няма а, финансови средства. Има и други въпроси, които а, водят до разгорещени дискусии. Тези разговори ще ги водим и за напред, но Искам да спомена нещо, което ме разтревожи относно сградата Лекс. Тя се използва в момента от съвета. Обаче преводачите от тази сграда трябва да бъдат преместени в друга сграда, за да се освободи място за външната служба. Обаче няма да е достатъчно мястото. Трябва да се правят ремонти, надстройки и така нататък. Комисията ни каза обаче, че трябва да а, спестяваме, а от друга страна трябва да се преместят писмените преводачи някъде другаде. Трудно е. Трудно е. А, особено с а, депутати на, на Обединеното кралство да се говори с, за увеличаване на средствата. Аз не исках да споменавам този въпрос, но бях запитана и ето защо исках да го обсъдя с вас. Може би генералният директор ще говори с представителите на външната служба, за да се изяснят тези аспекти. От вашият анализ, госпожо, разбирам, че за разлика от а, а, въпроса за Нигер. А, тук искате да има становище. Добре, всички са съгласни а, и господин Хартонг не е против. Ами, чудесно. Тогава нека да го а, отдадем на господин Хартонг и да кажем, че това е негово предложение, заедно с предложението на докладчика. Предлагам на докладчика, надявам се, че тя ще се съгласи, много бързо да се установи контакт с генералния директор, е, с официалните представители на комисията по този въпрос и да има готовност да приемем становище. по член 179 в някакви разумни срокове. Понеже имахме достатъчно възможности да обсъдим изграждането на Европейската служба за външни действия. Очевидно им трябва сграда. Някъде трябва да ги настаним. Но трябва да се постараем разходите да бъдат нормални, разумни. Трудно е за баронеса Аштън в тези дни. Само една молба. След като не беше ясно дали сроковете ще бъдат спазени, не може да се гарантира спазването на 14-дневния срок. Няма достатъчно отговори. Не са изяснени нещата. Трябва да говорим а, дали това ще се случи през декември. Нека да сме изяснили всички неща. Très bien. Donc, je crois que la, la Commission a bien entendu votre message. Je vous... Добре, това вече е съвсем ясно. Благодаря ви за готовността да работите по този въпрос. И последно, следващото редовно заседание е на 1 декември в 15 часа и на 2 декември от 9 часа сутринта. все още има възможност за извънредно заседание в Страсбург, което да се занимае е, само и единствено с бюджета на 23 във вторник от 10 до 11.30 ми поясняват, че има място в Уинстън Чърчил, зала 200. С работен езиков режим 18 езика. Разбира се, ще има потвърждение по електронната почта. С това ще се изчерпвам дневния ред и за